лице. Непрекъснато има натиск срещу личните свободи, свободата на изразяване. Протокола от заседанието вчера са на разположение и ако няма възражение, можем да четем протокола за прият. Първо ще гласуваме доклада Йо Лайнен. Е гласуване поименно. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 533 за. Сега преминаваме към доклада. Доклада на госпожа Матера, мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Литва. По именно гласуване. Гласувайте. Имаме нужда от квалифицирано мнозинство. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 558 за. Преминаваме към друг доклад на госпожа Матера за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в Литва за, за производство на облекло. Имаме нужда от квалифицирано мнозинство. По именно гласуване гласувайте. Край на гласуването. 562 гласа за. Преминаваме доклада на господин Гиголд. Годишен доклад относно еврозоната и публичните финанси 2009 година. Упростена процедура за против въздържали се. Приема се. Сега гласуваме до края доклада на госпожа Бол за назначаването на заместник-председател на Европейската Централна банка. Ще погледнем проекто решението, по което няма изменения. Подлагам го на гласуване. Тайно гласуване в съответствие с член 169. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 488 гласа за. Сега преминаваме към доклада на госпожа Аяла Сендер за назначаването на господин Милан Мартин Цвикъл като за член на Сметната палата. Госпожа Аяла Сендер има думата. Господин председател, няма да взимам думата, за да се ускори процедурата по гласуване. И така подлагам на гласуване доклада на госпожа Аяла Сендер за назначаването на господин Милан Мартин Цвикъл. Тайно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 549 гласа за. Преминаваме към назначаването на госпожа Раза Будбергите като член на Сметната палата. Тайно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 545 гласа за. Сега гласуваме назначаването на госпожа Керсти Калулайт. Тайно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 561 гласа. Сега гласуваме назначаването на господин Игор Слуцборг с тайно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 557 гласа за. При сега гласуваме назначаването на господин Саболт от Фазакас за член на Сметната палата. Тайно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 348 гласа за. Сега гласуваме назначаването на господин Владислав Балко за член на Сметната палата. Тайно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 556 гласа за. Гласуваме назначаването на господин Луи Галея за член на Сметната палата. Тайно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 553 гласа за. Сега гласуваме назначаването на господин Августин Кубик. Тайно гласуване. Моля, гласувайте. Крайно, край на гласуването. Приема се с 568 гласа за. Сега гласуваме назначаването на господин Ян Кинст. Тайно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 558 гласа. Сега гласуваме назначаването на господин Иен Алши за член на Сметната палата. Тайно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 573 гласа за. Поздравления на новите членове на Сметната палата. Желаем им успех на новия пост. Сега гласуваме доклада на господин Ламсторф, препоръка до съвета относно 65-та сесия на Общо събрание на ООН. Тъй като няма възражение, можем да приемем, че препоръката е приета. Сега преминаваме към гласуване на резолюции за а, втората среща на върха за ромс относно ромите. Резолюции от пет политически групи. Госпожа Ламбард има думата за устно изменение. Благодаря, господин председател. Бих искала да предложа устно изменение, което да стане че, точка 7.8. Тя има подкрепата на политическите групи. Тя е последица от новата точка 7а новия текст. Ето защо настои, призовава Европейската комисия да разработи цялостна европейска стратегия за интеграция на ромите като инструмент за преодоляване на социалната изолация и дискриминация срещу ромите в Европа. Има ли противници на това устно изменение? Няма. В тогава, който е за, моля да вдигне ръка. Против. Въздържали се. Приема се. Госпожа Ернст предлага устно изменение по устно изменение. Благодаря ви. Ние внесахме две изменения и бихме искали да заличим израза on the, the council and и новия текст е държавите членки да се въздържат от принудително репатриране на малцинствата, ако те са бездомни или страдат от дискриминация в областта на образование, социалната защита и заедостта. Има ли възражения срещу това устно изменение? Повече от 40 души възразяват. С други думи, изменението не може да бъде подложено гласуване. Гласуваме първо изменение. Който е за, против, въздържали се, отхвърля се. Господин Свобода иска да предложи устно изменение по точка 18. отлагаме, от, отхвърляме този доклад, защото твърде остро е формулиран. Има проблеми с някои държави, където ромите се връщат, репатрират, без да са представени условията, без да са гарантирани условията, че там ромите могат да живеят свободно и необезпокоявани. Е, за да въздържаме се от тази формулировка, върнахме тази формулировка. Другото е, че в някои държави тези е, е, не са направили необходимите, е, е, не са предоставили необходимите условия за е, даване на обежище затова предлагаме да се каже where they might face homelessness or discrimination, където те биха могли да се изправят пред бездом... където не са им гарантирани, не им е гарантиран подслон и така нататък. Предлагам тази формулировка да бъде приета. Благодаря. Има ли възражения срещу изменението на господин Свобода? Гласуваме който е за, против, въздържали се, приема се. Сега можем да гласуваме цялото предложение за резолюция. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 572 гласа за. Сега гласуваме проекто резолюцията от предложена от Комисията по граждански свободи за морските граници 155. Господин Кашман поиска думата за 3 минути. Благодаря, господин председател. Искам да ви уведомя, че аз бях първоначалният докладчик по решението за Frontex и аз препоръчах да приемем текста поради извънредните мерки, които са необходими, свързани с спасяването на при извънредни случаи. Аз ще препоръчам на парламента да се отхвърли резолюцията. Ние се нуждаем от абсолютно мнозинство от 369 гласа, но аз бих препоръчал парламента да отхвърли резолюцията, която предстои да гласуваме. Давам думата на комисаря Маустриом. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа депутати, представено е проекто решение, допълващо Кодекса за шенгенските граници във връзка с наблюдението на външните граници в контекста на операциите на Фронтекс. Това е необходимо решение, което ще помогне държавите членки и Фронтекс да управляват външните морски граници. Както знаете, броят на на лодките и корабите ще се повиши. Предложението се основава на няколко важни принципа и правила, които трябва да се прилагат при контролирането на морските граници, т.е. принципа на невръщане и задължението да се обръща специално внимание на хора в беда, особено младсинства, също така принципите за това как да се подхожда към хора в опасност. Много от вас поискаха тези принципи да се приемат, отдавна настояват за тях. Промените, които предлагаме, ще, ще избегне големия брой смъртни случаи. Решението е резултат от трудни преговори с държавите членки и с експерти, например Върховния комисар на ООН за беженците. С това решение ще имаме по-добра основа за наблюдаване на тези операции в, за които се използват значителни аспекти. По правните аспекти на предложението комисията избра 12 член от Шенгенския код за правно основание, тъй като става дума за, грани, за, гранич, за патрулиране на морските граници, а не гранични проверки. По искане на членовете на парламента комисията анализира альтернативни решения, които да, според които да не се открива дискусията по същество и второ, за да може решението да се приеме на време с оглед на настъпващото настъпващата пролет. Ето защо аз ви препоръчвам да не отхвърляте отдавна очакваните нови правила. Благодаря, госпожо комисар. Господин Бозотил. Много ви моля, не можем отново да започнем дебат на тази там, тема. Имате думата, но няма да дебатираме. Господин председателю, вече двама оратори се обърнаха към колегите, които е, искат да отхвърлим тази резолюция, но никой не говори в полза и подкрепа. Така че аз мисля, че е съвсем справедливо да чуят и тази позиция. Позволете ми само за една минута да кажа следното. Комисията граждански свободи отхвърли е, резолюцията, и е, предишната и предложи тази. Много ясно поради какви аргументи. Не веднъж сме казвали, два пъти даже в тази комисия, че Европейската комисия всъщност превишава своите права и искаме тези правила да бъдат установени. Аз самия съм от тази страна, която и иска тези правила, но не иска Европейската комисия да превишава своите правомощия, така че искаме да гласуваме в тази резолюция. Благодаря ви. Благодаря. Не, господин Кашман. Няма да стартираме дебат. Вече казах това. Господин Кашман, няма да водим дебат. ако е процедурен въпрос, имате дума само по този начин ви давам думата. Господин председателю, колкото повече дебатираме за това, толкова повече време ще губим. И искам само да ви кажа, ако гласувате против, вие подкрепяте мерката, която ще даде възможност за прихващане по море. Ако не, няма. Това просто е съвсем ясно. Благодаря ви. И така гласуваме. Моля гласувайте за. Против. Приема се. Ще проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не постигнахме квалифицирано мнозинство и се отхвърля резолюцията. Сега преминаваме към доклада на господа Яждрешка по отношение бюджет 2011 година. Изменение 21. За, против, въздържали се, пада. Второ изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 549 за. Приема се. Следващото изменение, 8. Е, за, против, въздържали се, пада. Така. Трето пада. Току-що отхвърлихме осмо изменение, така че сега трябва да гласуваме трето изменение в две части. Поименно. Моля, гласувайте по първата част. Край на гласуването. Приема се с 556 гласа. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Втората част а, пада, защото има 370 гласа против. И сега продължаваме с 22 изменение. За, против, въздържали се, пада. Девето. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето изменение. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение гласуваме по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 558 гласа за. Единайсто изменение. Моля гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. Дванайсто изменение. Моля гласувайте за, против, въздържали се, Отхвърля се. 24-то изменение. Моля гласувайте за, против, въздържали се. Отхвърля се. 13-то изменение. Моля за, против, въздържали се. Отхвърля се. Пето изменение по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. 354 против. Отхвърля се. 14 то изменение. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16 изменение. Моля, гласувайте за. Против въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 578 гласа. 17. За, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се. Ще проверим 18-то изменение с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 383 гласа за. 25-то изменение. Моля гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. 19-то моля за, против, въздържали се, отхвърля се. 20-то изменение. Моля за, против, въздържали се, отхвърля се. Отхвърля се. 26. Моля за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 28. За против, въздържали се, приема се. Първо изменение. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Сега ще направим проверка по първо изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се с 374 гласа за. Сега, абзац 67, две части. Първата част приема се. Втората част, моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме резолюцията, така както е изменена. Много ви моля, гласуваме поименно. Край на гласуването. Приема се с 558 гласа за. Уважаеми госпожи и господа, удоволствие да ви кажа, че е, в, като част от е, междупарламентарната система за посещение на парламента. Е, имаме посещение от Тунизийския парламент с ръководена от Сала Табаки, който е председател на комисията за по политическите въпроси. Нека да приветстваме тази делегация. Позволете горещо да приветствам господин Табарки, както и членовете на неговата делегация. Искам да подчертая значимостта на това посещение, което е първото от пет години насам. Европейският парламент внимателно следи каква е економическата и политическата е, ситуация в Тунизия. Това е най-голям интерес за нас Тунизия е голям търговски партньор за Европейския съюз. Ще се установят взаимоотношения, разбира се. Е, установени се взаимоотношения в рамките на Магре. Това е институционната рамка за политически диалог и е изключително интересно и важно за нас да работим съвместно за развитието на демокрацията и върховенството на закона. Желая ви приятен престой и приятно посещение. И сега продължаваме към доклада на госпожа Трюпъл, а именно бюджетни насоки за 2011 година. Първо изменение. Моля гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение. Разделено на две части. Моля гласуваме първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част. Моля за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение. Много ви моля гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто. Моля гласувайте за, против, против, въздържали се, отхвърля се. И сега да гласуваме предложението за резолюция с изменение. Моля за, против, въздържали се, приема се. А сега разглеждаме доклада на господин Скота по отношение качеството и политиката е, при селско-стопанските продукти има корекция, която засяга всички езико, варианти на всички видове езици. Така гласуваме второ изменение по именно. Много моля. Край на гласуването. Отхвърля се с 411 против. Трето изменение по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се с 364 гласа за. Пето изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 300, 437 гласа за. Четвърто изменение пада, следователно. И продължаваме с поименно гласуване по първо изменение. Много моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 310 гласа против. Продължаваме с гласуване цялото предложение с измененията. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с доклада на господин Гераро Салом. Въздействие на глобалната финансова и економическа криза върху развиващите се страни. Господин Гераро има думата. Eh, eh, Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които ми помогнаха да съставя този доклад. Когато стигнем до 31, алинея 31, едно устно изменение има, което аз ще ви изчета на английски във втората част на текста за да изследва основанията за съгласие, споразумение с трети страни за установяване на временен мораториум за за отмяна на, на задължаемостта на дълга с, с цел смягчаване ефектите от кризата. Предлага усилия за улесняване с спогодби за, проз, за прозрачна арбитрация при, при изплащане на дългове. Благодаря, господин Гереро. Във всички случаи, ако правилно съм информиран, това изменение се отнася до алинея 34, не 31. Това е втората е, част на 34. Прав сте, господин председател, казва докладчика. Тогава всичко е ясно. Някои възразява ли срещу устното изменение на господин Гереро? Не. Тогава да гласуваме по тази алинея. Ще гласуваме с направеното от господин Гереро изменение. И така, алинея четвърта, две части по именно гласуване по първата. Седем, двете части по първата част. Кой е за? Против, въздържали, прието. Втората част с поимено гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 380 гласа за. И сега устното изменение на господин Геренс по алинея 32. Благодаря, господин председател. Устното изменение е свързано с втора точка. Точка 22 година говори за състава на Г-20. Там не влизат представители на най-слабо развитите страни. 20, 20 точка и изменението към 20-та точка има за цел да преодолее тази слабост и моето изменение отговаря на това изискване. Има ли възражение е, по устното изменение от господин Грен? Тогава да гласуваме за, против, въздържали се. Мисля, че мисля, че отпада, но е, не е ясно. Ще проверим отново. Queda aprobado por 282. Да, приема се с 282 гласа за. Сега ли не е 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31, двете части, по първата част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Ще проверим. Да гласуваме по първата част на алинея 31. Край на гласуването. Прието. Приема се с 287 гласа за. Втората част за, против, въздържали се. Да проверим отново, за да сме сигурни. Гласувате отново. Край на гласуването. Втората част също се приема 289 гласа за. Сега алинея 34 с устното изменение на господин Герело. Господин Комбендит, моля. Вие преди малко казахте да аплодираме тунизийската делегация. Бихте ли ги помолили да а, пледират а, за освобождаването на господин Бендит? Да, мисля, че е, това ни спестява допълнителни усилия. Сега да се върнем на 34 с устната поправка на господин Гереро. Две части. По първата част, тези, които са за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. А сега да проверим втората част на линея 34. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 345 гласа за. По 36 две части първата за. Против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Ще проверим. Втората част на линия 36. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 294 гласа за. Втората част. Линея 45 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, прието. И сега цялото предложение за резолюция, които са за, цялото предложение. Да, за, против, въздържали се. Е, изглежда, че са отхвърля, но да проверим отново. Гласувайте. Край на гласуването. Предложението се приема с 283 гласа за. Pasamos, pasamos a votar el informe del señor sobre... Сега да гласуваме по доклада на господин Шикуна. Господин Свобода. Радвам се е, за гласуването, което току-що протече, защото това е инициатива, е, която изисква променена процедура. хубаво е, че трябва да, изясним, трябва да изясним е, как е, се приема е, гласуването на такива инициативи. Добре е да го изясним сега, защото ще ни засяга и в бъдеще. Помолете от комисията АВКО да ни кажат как ще стане, защото чрез чрез тълкуването на парламента всъщност се обесмисля този начин на процедиране. Да, господин Свобода, възможно е да да се направи разделно гласуване според процедурата, е, за което искат групите всъщност, но всичко може да бъде променено в бъдеще. В момента това са е, реалностите. Сега по доклада на господин Шиклуменс по е, годишния глад за 2008 на Европейската Централна банка, предложение за резолюция, които са за, против, въздържали се, прието. И така, е, това е края на гласуването, времето за гласуване. Общи позиции бяха постигнати на първо четене с е, съвета и комисията и заглавията на докладите, по които има съгласие, ще бъдат в приложение към, към протоколите от днесните заседания. Три месеца е срока за възражение, за тече от утре. Протоколите на, е, от тази сутрин ще бъдат предложени за одобрение на следващото заседание на парламента. Резолюциите, които са прияти, ще бъдат предадени към съответните органи, а сега обяснение на гласуването. По, Рим, по ромското население, господин Паска и срещата на върха за ромите, господин Паска. E, Благодаря за думата, господин председател. Това правило за втората